Европа за свободата и демокрацията и независимите депутати внесоха искания за, за излъчване на кандидатури за членове на делегации. Списъкът с кандидатурите ви е предоставен. Ако до края на заседанието няма възражения, кандидатурите ще се считат за одобрени. Първа точка от дневния ни ред – въпрос с искане за устен отговор от комисията – достъп на слепите хора до книги. Първият ни оратор е колегата Мацони за 5 минути. Имате думата. Грация, президенте! Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, въпросът проистича от петиция, подадена в Комисията по петициите, чието председател съм аз, от Европейския съюз на слепите. В петицията се моли Европейският парламент да се на Меси с цел да се подпишем международен договор за подпомагане на хора с увредено зрение и слепи да имат възможност да четат книги, напечатани с брайлова азбука, с голям шрифт или да имат достъп до аудиокниги. За момента само 5% от незрящите хора имат достъп до подобни книги юстицията е свързана с противопоставянето от страна на съвета на Европейската комисия срещу подписването на този договор. Предпочитат си препоръки на доброволна основа, нещо, което се препоръчва от Световната организация за интелектуална собственост. Това е един слаб подход, който води до остракизъм на групи европейски граждани. Тази липса на достъп до книги има културни и социални последици и като цяло отрицателно въздействие върху нивото на независимост на тези групи граждани. Научни изследвания са показали, че чрез брайловата азбука – Особено ако хората имат достъп до книги, написани с, с Брайлова азбука, особено от млада възраст, те могат да развиват своята личност, могат да се развиват професионално. Затова е необходимо да се предостави достъп до такива книги на незрящи хора и е хора с увредено зрение. В противен случай това ще бъде случай на дискриминация срещу такива хора. Такава липса на доста противоречи на стратегията на Европейския съюз, насочена към подпомагане на хора с увреждания. Миналата година парламентът гласува по парламентът гласува резолюция по въпроса. Също така липсата на такъв доста противоречи на конвенцията но не за правата на хората с увреждания. Разбирам, че в една такава деликатна сфера комисията не би искала да промени своята позиция. Европейският съюз е част от договора е подписал договора за опазване на авторски права, в момента СОИС разглежда този проект от договор и ние тук искаме Европейската комисия и съвета да преразгледат своята позиция. Задаваме въпроса как в момента съвета и комисията могат да отстояват подобна позиция, която пренебрегва всички дейности насочени срещу дискриминацията. Ние говорим за борба срещу дискриминацията. Ние се стремим да подобрим правата на хората с увреждания. Това е нашата политика. Обаче, от друга страна, Европейската комисия и съвета не иска да премахнат тази ужасяваща пречка пред развитието на слепи хора, и хора с увреждания в зрението. Трябва да се придържаме към основополагащия принцип, а именно, че економическите съображения никога не трябва да бъдат по-важни за нас, отколкото правата на човека. Затова Комисията по петициите, чието председател съм аз, реши да внесе този устен въпрос с цел да призовем съвета и Европейската комисия да преосмислят своята позиция – да провеждат по-справедлива и последователна политика в светлината на скорошната резолюция на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря на колегата, най-вече за това, че спазихте отреденото ви време от името на комисията, господин комисар Барние. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря, госпожа Мацони, че ми ми позволявате да спомена изключенията, свързани с незрящите хора и дискусиите, които се провеждат в момента. Знаете, че Европейския съюз има за цел да е, закриля правата на незрящите хора и хората с увреждания в сътрудничество с всички асоциации, специално с Световната асоциация на слепите. Разбира се, те могат да бъдат един огромен принос за модерните демократични общества. Европейския съюз пое своите ангажименти, е, включително с стратегията 2010-2020 година за хората с увреждания. Ние правиме всичко възможно да защитим и закриляме правата на тези хора, съгласно разпоредбите на Конвенцията на ОНЕ и Хартата за основните права. Това е нашето становище становище, становището, което ние защитаваме в преговорите, които в момента е, е, водиме с е, СОИС относно правата на незрящите хора. Бих искал да обясна и изясна някои неща. Дебата се отнася до един задължителен, обвързващ правен инструмент за закрила правата на незрящите хора. Тоест, нашата цел, моята и нашата, е да, да постигнем е, тези права да бъдат записани в международни е, текстове, международни договори. Но предвид, но трябва да бъдем реалисти. Дали е, текстът такъв какъвто е може да е, предложи някои решения за незращите хора. Предвид е, правото и законодателствата, които в, в момента се прилагат. Всяка държава членка е включила в своето, е, в своето национално законодателство конкретни мерки за закрила на правата на тези е, лица. Освен изключение, Разбира се, трябва и по-добро сътрудничество между авторите, носителите на авторските права и незрящите лица, за да могат книгите да бъдат достъпни в необходимия формат, колкото се може по-бързо за незрящите хора, защото това е един спешен проблем. Така че ние трябва да намериме най-добрия отговор, най-доброто практично, ефективно решение в най-кратки срокове. Дами и господа, този дебат ще бъде една първа крачка за, съз... за постигане на едно общо решение, а след това ще трябва да намериме едно правно решение – дали ще бъде договор, дали ще бъде препоръка, ние сме отворени и сме готови да обсъждаме и двете решения. Европейската ком- ком- комисия има конструктивен подход. Нашето желание е да постигнем консенсус около един единен текст, е, който бе е, приветстван от е, Световната асоциация на слепите хора, но ние трябва да направим и крачка на още още една крачка напред. Държавите членки е, настояват е, да се преговаря по същество, по съществуващия текст и е, реш, решенията да бъдат оповестени. Ние при призоваваме всички заинтересовани страни да се присъединят към, към дебата. Аз лично имам а, личен, личен интерес а, този, този проблем да бъде решен колкото се може по-бързо и смятам да проведа диалог с различните правителства, за да постигнем конкретно решение. А, това е а, отговора на вашия въпрос до този момент. Kommen wir zu den Rednern im Председателят, благодаря господин комисар. Ще дам думата на представителите на политическите групи. Първият ни оратор е госпожа Басеско от името на ЕНП за минута и половина. Благодаря, господин председател. Приветствам инициативата на колегата Мацони, която отправя това устно запитване. В Европа днес 30 милиона души страдат от проблеми свързани с зрението. Необходими са допълнителни допълнителни мерки, за да могат тези лица да имат достъп до книги, защото в, против, в противен случай те не са равноправно третирани и имат по-труден достъп до пазара на труда. Трудно е за незрящите хора да, да намерят а, работа. Нови, новите технологии ще ни позволят а, да а, разшириме достъпа на незрящите и зрящите хора до а, различни печатни издания. Разбира се, има издания на Брайл, електронни издания, но това, което липсва в момента е законодателната рамка, кои, която да способства за бързото издаване на подобни а, е, издавания. Така че приканвам а, е, Европейската комисия да, вземе, да предприеме всички, всички мерки за закрила едновременно и на авторските права. В е, моята страна е, библиотеките са длъжни да създават специални колекции от е, книги предназначени за незрящи хора. Благодаря и на всички автори, които е, дават своя принос. Незрящите хора да имат достъп до е, печатни издания. Благодаря. Председателят, благодаря ви от името на социалистите, господин Кашман, за една минута. Благодаря, господин председател. Комисар Бърние, Добре ви познавам. Нямате време за дискриминацията. Достатъчно дълго ви познавам, за да знам, че отстоявате принципа на равнопоставеността трябва да предприемете и допълнителни действия. Трябва да предприемем положителни мерки за справянето с проблема на достъпа до книги за хората с увредено зрение и незрящите. Парламентът подкрепя сключването на правно обвързващ договор. Това правят и организациите на незрящите, както и гражданското общество. Затова, господин комисар, ви призовавам да направите още една крачка напред. Незрящите и хората с увредено зрение по света буквално гладуват за книги. Можем ли да си представим един свят без достъп до творбите на Шекспир, на Виктор Юго и безброй други автори, които правят живота ни по-красив и по-богат? Призовавам ви да направите всичко, което е по силите ви. Председателят. Следващият оратор от името на либералите, госпожа Мариан Харкин, за минута и половина. Благодаря ви. През последните две години тук в парламента имаше много дебати за пакета от 6 или две законодателни мерки, но когато става дума за правата на хората с увреждани или петиционери, като представителите на Съюза на слепите, изведнъж се оказва, че доброволният подход е по-добрия вариант. Призовавам ви, комисар Барния, да намерите най-добри решения и да започнете конструктивни дискусии. Обаче Европейската комисия не подпомага достъпа до книги на слепите хора и това не е чест за комисията. И Чувам отговори като да, но не за сега. Трябва да се проведат допълнителни преговори в моята страна, в Ирландия. Представителите на организациите на слепите казват, че има глад за книги, които са достъпни за слепите хора. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, дейността на Европейския съюз – на слепите. Доклада на парламента, според мен, господин комисар, ви дават на вас и на цялата комисия една път на картата. Това, което искаме от вас е да поемете по този път, начертано от тази пътна карта. Председателят благодаря най-вече за 10 секунди, които ни подарихте от името на зелените колегата Аукен. Минута и половина. Господин председател, господин комисар, няма да повтарям вече казаното за мащаба на проблема. Проблемът е огромен, проблемът е скандален. Изложихте ни стратегия, но не са били предприяти никакви реални мерки. Поети са ангажименти само на думи. Няма да съм толкова любезна като колегата Кашман – Искам от вас ясни отговори. Искам да постигнете сключването на договора, който изискваме. Искам да се въведат ясни правила. Не можете просто да казвате, че трябва да продължите разговорите с партньорите си. Прекалено често сте го казвали в миналото. Парламентът се е обединил около своята позиция, подкрепят го и повечето държави членки. Не може да продължавате да се оправдавате. Трябва да бъде сключен правно обвързващ договор. Няма да се задоволим само с разпоредби с незадължителен характер или с някакви незадължителни споразумения. Не става дума за това да се реализират печалби, а да се подпомогнат незрящите хора, така че да се ползват със същите права като зрящите. Господин Кашман каза това, което мисля и аз, а именно, че наистина е ужасяващо, че толкова малко незрящи хора имат достъп до световните литературни произведения, тъй като прекалено малко хора се застъпват за тях. Надявам се, че ще промените това, господин комисар. Председателят благодаря. От името на СД, господин Морганти, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл отново, господин комисар. Наскоро в Италия беше публикувано изследване, в което се оказваше, че незрящите хора и хора с вредено зрение средно четат по 9 книги годишно. Но 30% от читателите четат всеки ден, така че четенето от решаващо значение – за хората с увредено зрение. Затова смятам, че е смехотворно да смята, че можем да преодолен проблем, свързан с авторските права. Цифровите формати, аудиокнигите би трябвало да подпомогнат голямото предлагане, но авторските права представляват огромна пречка поради разходите, които стават непосилни за издателските къщи. За това трябва да намерим начини да направим изключение за тези книги. трябва да има задължителен за изпълнение договор. Книгата е култура и хората с увредено зрение трябва да имат същите права, както всички други, да имат достъп до този ценен източник на знания. Тази възможност се използва много широко от общността на незрящите хора. Председателят господин Бекер за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Качеството си на член на комисията по петиции се обявявам срещу незадължителните разпоредби от страна на парламента. От изказването на госпожа Мацони стана ясно, че много скоро ще трябва да предприемем допълнителни действия, особено в областта на интернет пространството. Доколкото знам, в Германия и Швейцария вече се предприемат стъпки в тази посока. Като вземем предвид интернет пространството, проблемът се оказва още по-сериозен – Радвам се, че предстои приемането на общоевропейски разпоредби. Радвам се също така, че благодарение на напредъка в областта на медицината намалява броят на незрящите. В качеството си на член на Комисията по петиции ви призовавам, господин комисар, да направите необходимото за незрящите хора, група, която е обект на дискриминация, призовавам ви да им предоставите достъп до световните културни ценности. Председателят, благодаря. Госпожа Прендергаст, една минута. Този въпрос отново посочва какво е значението на авторските права. Дори и в едни такива новини като случаи, като този. Незрящите хора в момента живеят в условията на глад за книги. Сдружението на страдащите от дислексия в Ирландия, Комисията по петиции и самият парламент всички са призовавали нееднократно Комисията и съвета да въведат задължително за изпълнение законодателство в сферата. Обаче и съветът и комисията предпочитат насоки и препоръки, т.е. методите на тъй нареченото меко или незадължително законодателство. Необходимо е колкото се може повече книги да се предоставят на незрящите хора и хора с увредено зрение като цяло. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Следващият оратор за една минута е господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. <clears throat> Господин комисар, ние изискваме един нов договор, в който да бъдат включени всички изключения, свързани с незрящите хора. Ние не, ние не искаме милостиня, ние искаме право на достъп до културата. Европейския съюз не, не беше много активен до сега в тази област, още по-малко и Европейската комисия. Кът, като, като че ли комисията беше така консервативна, консервативно настроена. Днес трябва да, трябва да минем към нов етап, да минем от думи към дела. Не са, не са, не са необходими е, заявления, необходим е нов договор и да има една законодателна основа, която да да, да, да позволява достъпа до всякакъв вид издание и да не се позоваваме на закрилата на авторските права. Благодаря, казва председателя. Е, госпожа Блинкевичуйне. Благодаря, господин председател. Милиони хора в Европейския съюз имат нужда от достъп до книги в различни формати, включително и цифрови формати. Но е, само 5%, от тези книги са публикувани, издавани в формати, които са достъпни на незрящите хора, защото не, не разполагаме с необходимата законодателна правна основна. Господин е, комисар, не смятате ли, че нещата трябва да се променят? Трябва да се направи всичко възможно, за да могат е, е, книгите да станат достъпни за всички в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Затова трябва да има обвързващо е, споразумение. Сега в момента се работи по проекто договор и ние е, и всички заинтересовани страни и съответните организации изискаме от вас да се предприемат необходимите мерки за това. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Както обикновено, искат да се изкажат повече хора, отколкото ни е възможно да дадем думата ще взема по един представител от всяка политическа група, както и представител на независимите. Така ще дам думата на седем оратори. Ако всеки от първите четирима се придържа към отредената му една минута, ще могат да вземат думата и последните трима. Първи има думата господин Коза. Благодаря, господин председател. По принцип в обществото се смята, че свободният достъп се ограничава до изграждането на платформи пред сградите, например. Но това не е така. Не се осигурява и свободен достъп до информация, например на хората с увреждания или на незрящите.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 превежда за мен към жестомимичен език. Ще я помоля за малко да спре да превежда, за да разберете колко е трудно, когато няма достъп до информация. Председателят благодаря на господин Коза. Госпожа Тикао за една минута la nivelul ue douăzeci și șapte mai puțin de cinci din cărțile publicate. В Европейския съюз само 5% от публикуваните книги са достъпни за незрящите хора и хора с увреденото зрение. А те имат право на достъп до всякакви издания на Брайл, електронни издания и други формати. Те обаче нямат достъп до подобни издания нито в библиотеките, нито в книжарниците. Библиотеките трябва да бъдат суражени с необходимите съоръжения. Много от незрящите хора не, не работят, защото а, не са могли да получат образование. Дори европейските издания, изданията на европейските институции трябва да бъдат достъпни на хората с увреждания в подходящия формат. Председателят, благодаря за една минута, госпожа Билбао. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, много незрящи хора и хора с обредено зрение в момента ни слушат. Стратегията 2010 година и 2020 година се стреми да премахне пречките пред хората с увреждания, но в момента едва 5% от книгите са достъпни за хора с увредено зрение. Тези хора имат право да четат книги, както и всеки друг има това право. Затова ние трябва да решим проблема с техния глад за книги – затова е необходимо да има юридически обвързващ договор и трябва всеки ден да мислим за тези хора и за тяхното желание да четат, господин комисар. Затова направете така, че този договор да стане факт. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Следващият ни оратор за една минута е госпожа Лихтенбергер. Oh. Благодаря ви. Господин комисар, вашият отговор до някъде наистина ме разочарова. Явно желаете да се придържате към досегашната система, а именно да водите сложни преговори с всяка отделна страна. Така няма да може да се предостави достъп до литературни произведения за незрящите и хората с увредено зрение. За мен това е особено тъжно, особено като се има предвид, че Европейският съюз блокира мярка на ниво СУИС, мярка, която другите му партньори са готови да предприемат. С това пропускате един свой шанс. Борите се не за авторското право, борите се срещу унези, които съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания трябва да имат равен достъп до културни ценности. Те трябва да могат активно да участват в културния живот. Призовавам ви да премахнете ограниченията върху достъпа на тези хора до култура и да работите за правно обвързващ договор. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор за една минута, госпожа Суинборн. Благодаря, господин председател. Приветствам проекто резолюцията, основана върху петиция от гражданите. И съм съгласна с това, че трябва всички да направим така, че незрящите граждани, граждани с, с увредено зрение да имат достъп до книги, предназначени за тях. Ние виждаме, че по този начин, по който се процедира сега, хората с увреждания в зрението нямат достъп до книги. Необходимо е да гарантираме това, че необходимите технологии се финансират надлежно, така че нашите съграждани да могат при разумни цени да извлекат полза от новите технологии, от книги в електронен формат. Необходимо е да се гарантира така, че компютърните приложения са такива, че да могат да се ползват от незрящите хора, така че те да могат да, истъп, да, да имат достъп до литература. Председателят. Господин Пашка за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Представители на общността на незрящите и хората с увредено зрение се обърнаха към мен с молба за изключение от авторското право по отношение на разпространението на печатни материали за незрящите и хората с увредено зрение. Световната организация за интелектуална собственост предлага приемането на правно обвързващ международен договор. Предмет на този договор са специалните продукти за хора с увредено зрение и незрящи. Това е по-добрият вариант в сравнение на подхода предложен от Европейската комисия, а именно доброволни споразумения. Европейският парламент препоръча този вариант още през април 2011 година Председателят. Благодаря, колега. Точно се вместихте във времето си. Следващият ни оратор за една минута, госпожа Синклер. Благодаря ви, господин председател. Всяка една инициатива за подпомагане на хората с увреждания, в този случай хората с увредено зрение, дава възможност на Европейския съюз да подпомогне хиляди милиони хора с вредено зрение. Европейските институции трябва да поискат СОИС да приеме правно задължаващ договор. Необходимо е да се сложи край на този глад за книги. Благодаря ви. Председателят, благодаря на госпожа Синклер. Солидарността отвъд междупартийните граници явно сработва. Вместваме се във времето си, така че ще мога да дам думата и на следващите трима оратори. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Специално благодаря и на дисциплинираните колеги, които говориха преди мен. Благодаря и на госпожа Мацони за това, че повдигна въпроса за резолюцията. Какво се визира в нея? Резолюцията съдържа препратка към Хартата на основните права на Европейския съюз, както и към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В резолюцията се изисква сключването на обвързващ договор на ниво СУИС. С това Комисията по петиции преповтаря решение на парламента от миналата година. В това решение парламентът вече веднъж се обяви за правно обвързващия вариант. Господин комисар, разбирате защо сме раздразнени и нетърпеливи. Обръщаме се към вас с повторна молба да започнете работа по сключването на правно обвързващ договор. Моментът за това е назрял. Трябва да подпомогнем най-слабите членове на обществото и за целта ни е необходим правно обвързващ договор. Председателят. Благодаря, колега. Следващият оратор, господин Ромева. Благодаря, господин председател. Аз просто нямам, не знам какво да кажа. 30 милиона европейци имат проблеми с зрението, а само 5% от книгите са достъпни за тях. А, и това става в богатите страни. А какво да, какво да кажем за бедните страни? Къде е Европейския съюз? пазителя, е, лидера в е, областта на правата на човека, който се крие зад е, законодателни трудности. Ние трябва да бъдем лидери в борбата за международен договор, който да позволи на незрящите хора да имат най-после достъп до книги. Това, което ме, ме очудва е, че Европейският парламент трябва да настоява, да призовава Европейската комисия между другото и съвета трябваше да бъде тук днес, да защитат тази позиция на, в международните форуми. Надявам се, че този дебат ще ни не мобилизира и ще премахне пречките. Последният, казва председателът госпожа Верна. Господин председател, господин комисар, в Европейския съюз 30 милиона души с увредено зрение – ние не им даваме право на неограничен достъп до книги, с което нарушаваме тяхно основно право. Нека бъда и още по-категорична. Отнемаме им дори правото на образование. Във времена, когато работим за по-добро образование и обучение, не даваме възможност на незрящите и хората с увредено зрение да се възползват от възможно, възможността за образование и обучение. Моля, сложете край на тази дискриминация, предприемете някакви реални мерки. Председателят благодаря на колегата. От името на комисията, комисар Бърние за две минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз радвам се, че всич, всички вие така така смело, така борбено и така откровенно изразявате становището си и призовавате комисията към действие. Ние, аз ви, ние се, се, се радваме на вашата реакция и слушах много внимателно всичко, което а, казахте. Аз е, лично имам а, причини да а, защитавам правата на хората с увреждания, независимо от увреждането. Както каза госпожа Харкин, както и госпожа Лихтенбергер, ние трябва да защитаваме Европа на гражданите. Унези, които имат някакви увреждания, трябва да бъдат закрилени и защитени много повече и от другите и трябва да имат допълнителна възможност за достъп до а, а, изданията. госпожа Тикал, госпожа Вертман и други, и други колеги наблегнаха на цифрите няколко милиона европейци, които страдат от различни увреждания, включително и от които са незрящи. Ще се върне към казаното на господин Кашман. Да, наистина дискриминацията, такава каквато се практикува в момента, е неприемлива и е, ние всички сме абсолютно съгласни с това. Как, как, както казах, ние е, водиме диалог с е, партньорите си и различните заинтересовани страни. И е, комисията заедно с парламента ще работи за закрила, права, за закрила на правата на незрящите хора и хората с увраждания по принцип. Но, но трябва да постигнем, трябва да, да но има някои условия, които трябва да спазим, предисловия, които трябва да се, да се спазат пред, преди да постигнем някакво съгласие на договор. Тоест да, да видим какво трябва да бъде естеството на а, договора, какви трябва да бъдат мерките за преодоляване на дискриминацията. Аз самия съм а, твърде прагматичен. Както казах, аз лично съм ангажиран в борбата срещу за отпадане на а, пречките. А, преди, преди няколко дни се срещнах а, с представители на а, Световния съюз и в Испания, и в Брюксел преди няколко дни говорихме за конкретни решения преди няколко месеца постигнахме едно съгласие между издателите и асоциации на слепи хора за създаване на междинни мрежи за издаване и разпространяване на издания, достъпни за хората с увреждания. Това е една платформа, която в момента е достъпна за всички. Казах какво можем да направим е, какво направихме до сега, какво можем да направим от тук нататък. Е, продължаваме да работиме по конкретния текст, да намериме наистина най-ефективните решения, които да залегнат в едно, обз... в едно обвързващо споразумение. Е, текста, който, който сме постигнали, решения, консенсуса, който сме постигнали днес, е много далеч от онова, което трябва да постигнем в бъдеще. Е, важното е Важното е обаче да постигнем истински прогрес, истински напредък, а не само е, да изразяваме е, пожелания или да постигнем или да се споразумеем за някакви конкретни мерки. Не. Имаме нужда наистина да се споразумеем върху един конкретен текст, върху едно конкретно съдържание, което да бъде прието от всички партньори. Как ще стигнем до едно обвързващо споразумение? Трябва обаче за това да, е, да има съгласие в Европейската комисия и мисля, че това съгласие ще се постигне. След това ще поискам правомощие от съвета. Смятам, че ще получа тези правомощия от е, съвета. Но, госпожа Окен, Окен, вие казахте, държавите членки са съгласни. Не, е, аз не разполагам с подобна информация. Не, има държави членки, които поради едни или други причини е, все още не са на а, е, същия диапазон. Аз аз ще поискам правомощия от съвета, но ако съвета ми откаже тези правомощия, ще бъде провал. Така че в бъдещите седмици трябва да постигнем някакво споразумение в и с държавите членки, преди да предприемеме последващи крачки. Ще се срещна с, пред, с отделните правителства, с представители на всяка държава членка, за да, за да, не може, за да може наистина положението да се промени в правилната посока. Е, казах, ще, аз ще, е, ще направя предложение на колегите, ще поискам от колегите техното съгласие. След това, заедно с сътрудниците си, ще разговарям с представители на всяка отделна държавна членка. А, господин, а, а, госпожа Билбал, аз не съм консерватор, вие го знаете. А, вашата резолюция, ваш, вашата готовност, вашата борменост ме насърчава и ми вдъхва смелост. Благодаря и на господин Коза, който се изказа а, в а, подкрепа на а, споразумението. Аз ще следвам вашите съвети, ще се отчитам пред вас, ще бъда много, е, ще бъда честен и откровен, за да може да разберете пред, с какви трудности се сблъсквам. Но в близките седмици смятам да, направ... да постигна известен напредък и ще е, ви докладвам за това. Председателят, благодаря господин комисар, за изключително подробния отговор. Това бе един достоен за темата отговор. Внесено е искане от комисията по петиции, или по-точно въпрос, искане за устен отговор. Гласуването по него ще се състои утре в 12 часа. Следващата точка от дневния